цял ден днес и а, утре заран. Най-напред, приемане на дневния ред. А, трябва да ви кажа, че а, доклада за правната помощ а, ще бъде разгледан след доклада Дикстром. Просто ще промениме реда на гласуването. Също така, една допълнителна точка в дневния ред. Утре след обед възможните резултати. При положение, че страна членка реши да въведе смъртно заседание, ако няма възражение, приемаме с тези промени дневния ред. А сега за превода. На това заседание няма да има датски, гръцки, латвийски и хърватски. За жалост, няма тези четири езика да има превод на тях. А сега препоръки на координаторите. Номиниране на докладчики. След е, решението на координаторите от 27 април, следните доклади ще бъдат пре насочени към социалистите, госпожа Фалон като докладчик за кода за визи, госпожа Сипел за борбата срещу измамите и финансовите интереси, финансовите интереси на Европейския съюз. След решението на координаторите от 31 март, госпожа Ферера беше докладчик, за докладчик за борба срещу корупцията и е, резултати от прилагането на резолюция Крим, Е, господин Болон за единния цифров пазар. А координаторите решиха да поискат е, допълнително е, допълнителни заседания, следните допълнителни заседания на 26 май, сутринта от 9 до 12.30 и след обед от 3 е, до 6.30 и на 25 юни от 9 до обед и след обед от 3 до 6 и половина. Одобрява ли комисията тези препоръки на координаторите? Да. Искаме да ви напомним, че днес ще гласуваме от 11 и 15. Имам предсъдни трудни гласувания, за това. Моля ви, носете си електронните карти, защото почти изцяло ще гласуваме с картите електронно. Иска ни се това да стане колкото може по-бързо. Искам да ви припомня, че имаме съвместно заседание с комисията ЕКОН в 12 часа на обед в зала пх 3C50 където също ще има да гласуваме заедно с ЕКОН. Одобряване на протоколите от заседанията от 5-6 ноември 2014, 20 ноември 2014, 3 и 4 десември 2014 и 27 януари 2015. Ако няма възражения, смятаме, че протоколите от тези заседания са одобрени. Първа точка от дневния ред днес е кратко представяне от мен като докладчик по резултатите от тристранните разговори. Ще се опитам да ви дам така на кратко представа до къде сме стигнали в тези преговори. Имахме вече три рунда от трилога, вчера беше втория и също а, срещи на а, администрацията, но а, решенията са много важни за парламента. Мисля, че ще можем да стигнем до добър компромис. По член едно съветът одобри. Само едно изречение там, че, къде се казва Европейският съюз – създава агенцията СЕПОЛ, това е полицейският колеж. И по-нататък в трети член се оточнява действията, които ще бъдат предприяти. Приехме втори член. Въпросите, които са важни за нашите колеги, е, там имаше е, изменения, внесени от Алде, но приключихме работа по този член. Нещо, което е важно, в по трети член ще можем да се съгласим по компромис. Съветът прие, че все повече трябва да има и право на прилагане, което е важно за тази агенция. И тук има едно много ясно позоваване на общото разбиране на основните права и като наш основен приоритет в текста ясно проличава ангажимента за спазване на основните права. има и позоваване в една от точките на преамбюла, но това е разписано преди всичко в първи параграф на трети член. Позоваване до, за системата за правоприлагане е включена също в точка от преамбюла, въпреки че съвета не иска да има пряко съобщение по този въпрос. На вчерашния триалог остана нерешен въпроса за ресурсите. Съветът трябва да ни даде отговор. Ние предложихме определени компромиси и се надяваме да постигнем добър компромис по този въпрос. Все още спорим за научният комитет и за, по въпросите за управлението. Там все още остава нерешен въпроса за процедурата за подбор, избиране на изпълнителния директор. Това е въпрос, който ще трябва да обсъдим и тук се очакваме съвета да прояви по-голяма гъвкавост. По другите пунктове мисля, че е, е, стигнахме до добри решения. Искам да подчертая, е, тъй като въпросите за Европол продължават да се обсъждат, ще искам да има декларация от съвета и от Европейския парламент е, че структурата на СЕПОЛ няма да се разглежда като прецедент за другите агенции, по-специално Европол, тъй като това ще подлежи на отделни преговори. Искам да благодаря на колегите, особено на госпожа Бенюва, която седеше до мен по време на първите дия тристранна среща. Благодаря и за нейната помощ. И както разбирам, тя също иска да каже нещо по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря от името на политическата група на социалистите и демократите. Благодарим за добре свършената работа. Много се радвам, като виждам, че жена точно се занимава с теми, които не са толкова обичайни. Тристранните преговори много ми се понравиха. Благодарим, че подкрепихте нашите предложения, защото те са важни за основните права. Искам да ви благодаря за професионалността рационалния ви подход. Надяваме се, че по време на гласуването всичко ще протече както трябва. Благодаря ти още веднъж. Благодаря. Следващията среща надявам се ще стигне до успешни решения. Значи толкова за СЕПОЛ. Следващата точка от нашия ДВР, това е пета гледна точка Европейската програма за сигурност. На 28 април комисията прие Европейската програма за сигурност, която определя приоритетите и конкретните инструменти и действия, които Съюза трябва да приеме за периода 2015-2020. Програмата бе представена от комисарите Тимерманс и Аврамополус по време на пленарното заседание в този ден имахме възможност да обсъдим за първи път този документ. Сега ще имаме възможност да го обсъдим по-задълбочено. Добре дошъл на господин Сорека, директор на дирекция Сигурност в Генерална дирекция Хоум в Европейската комисия, който ще представи програмата за сигурност. Имате думата, господин Сорека. Благодаря. Госпожо председател, добро утро, добро утро на всички членове на комисията по гражданските свободи, правосъдие и вътрешни работи. Имам втори, за втори път възможност да представя, надявам се в малко по-големи подробности, Европейската програма за сигурност. Целта е да можем да разменим мисли по тази програма, за да може а, а, да вървим напред. Ще се опитам да бъда динамичен. Подготвил съм 12 слайда, за да бъде презентацията ми по-интересна. Целта е да ви дам основната информация по съдържанието на тази програма и възоснова на тази информация да проведем нашата дискусия. Както знаете, започнахме подготовката на Европейската програма за сигурност още през 2014 година, когато Европейският съвет поиска от съвета и комисията да започнат да мислят за обновяване на нашата стратегия за сигурност. И затова започнахме доста подробни консултации с различните институции. През юли миналата година започнаха и публични консултации. Желанието беше да стигнем до европейските граждани, представителите на европейското е, гражданско общество и страните членки. Имаше масово участие и резултата от тази публични консултации, които траеха 4 месеца, бяха много полезни за нашата работа. Успяхме да идентифицираме приоритетите. И то именно тези приоритети, които очакват гражданите в областта на сигурността. Също така започна действие Евробарометърът, така че миналата седмица вероятно вече сте видели приоритета за борба с тероризма, организираната престъпност и киберпрестъпността. Това са приоритети, които самите граждани формулират като най-важни за тях. През септември се състоя среща на високо равнище, организирана от комисията, с участието на председателката на вашата комисия, също представители на университетите, гражданското общество и частният сектор. Това беше, така да се каже, зародиш на това, което надяваме се ще се развива в бъдеще. През януари трагичните събития през първите седмици на годината ни принудиха да пренасочим е, усилията си. По това време председателя на е, комисията Гостин Юнкер много ясно каза, че не става въпрос за а, е, представяне на програма, на, на стратегията като а, спешна задача, а по-скоро да подготвим един документ, който ще ни служи поне 4-5 години. И на 28 април тази година а, програмата за сигурност бе приета. Какво съдържа а, програмата? Там се казва, че Европейския съюз и трите членки очевидно са изправени пред важни проблеми, заплахи за своята сигурност. И те оправдават наметата на Европейския съюз в области, които са в съвместна отговорност и преди всичко отговорност на трите членки, които са, носят отговорността за своята сигурност. на трансграничната природа на заплахите показва, че е много важно е Европейския съюз да изиграе своята роля и за това очевидно е, че обща отговорност е справената с тези заплахи. И заместник председателят на комисията Тимерман посочи, че става дума за една обща програма, поделена програма, поделена по отношение на отговорност, по отношение на ангажименти и по отношение на нейното прилагане. По време на подготовката на тази програма обсъждахме принципите, които ще ръководят действията на Европейския съюз в тази област и формулирахме пет такива принципа. Първият а, пълно а, зачитане на основните права, очевидно а, сигурността и зачитането на основните права а, не си противоречат, а, те са взаимно допълващи се политически цели. Миналата година много така важен сигнал бе даден на институциите, които се занимават с въпроса на сигурността. След важното решение на Европейският съд от 8 април, в което, в което ясно се заявява а, на всички заинтересовани страни значението още в самото начало да се включи оценка на въздействието върху основните права, когато се формулират политики, за да може да се осигури правната устойчивост на нашите решения и действия. Следователно, основните права ще играят пълноценна роля на всички етапи на подготовка и разработване на нашата политика – Става дума за споделена отговорност между Европейския съюз и страните членки и смятаме, че Агенцията за основните права и органът за надзор на защитата на данните трябва още на най-ранните етапи да участват в тази работа и да окажат помощ на заетите с нея институции. Вторият принцип се отнася до прозрачност, отчетност и демократически контрол. Не е необходимо да убеждавам членовете на Европейския парламент колко важни са тези принципи за осигуряване на демократичен надзор за всички действия на агенциите. И ние имаме така демократическото задължение да осведомяваме редовно парламента и съвета за това как се прилага програмата за да може вие да имате възможност да оцените как върви прилагането. Също така сме разработили показатели за изпълнение. А по отношение на прозрачността и участието, 11-та конференция, проведена през септември миналата година, и на консултативния форум по въпроса на сигурността, който се провежда един път в годината, ще включим и онези представители на гражданското общество и академичните среди, които занимават с тези въпроси. Третия принцип, много важен, централен за нашата програма, това е консолидирането и по-доброто прилагане на съществуващите правни и други инструменти. Това е целта на нашата работа. Има редица законодателни актове, приети през първите 15 години по така наречените стълбове от 1999 година. От декември миналата година комисията има възможност да анализира действията и начина на прилагане на тази законодателни актове от страните членки. Целта е да има пълно прилагане на съществуващите закони преди да се приемат нови. Четвъртият принцип е нуждата от общи усилия на всички заети в областта на сигурността. Не само агенциите, които се занимават с въпросите на правосъдието и вътрешния ред, но също агенции като ЕНСА и ЕНИЗА, които се занимават с въпроса на сигурността, за да може с общи усилия да се обединят, да се обедини работата на всички тези агенции. И за това имаме крос-секторният подход, междусекторният подход, за да включим в програмата за сигурност други политики, които имат въздействие върху прилагането на е, сигурност, не за сигурност. Това са е, митници, транспорт, е, енергетика, обществено здравеопазване, образование и така нататък. Утре ще се приеме стратегията за единия цифров пазар и е, там ще трябва да се настои върху е, връзката на тази стратегия с нашата работа. И вече имаме първия пример на това как тази политика трябва да върви ръка за ръка с програмата за сигурност, много повече, отколкото това било в миналото. И последният принцип, той не е нов, говорим за него вече известно време, необходима е по-тясна връзка между вътрешната и външни измерения, защото и външното измерение, измерение на сигурността. Сигурността и заплахите за сигурността не винаги идват от, от извън Европейския съюз. Нашият председател и заместник председателите работят върху стратегическият преглед и преразглеждане на стратегията за защита за, за външна сигурност от 2003 година. Ще бъдем готови през юни с този преглед, но също така елементите на вътрешната сигурност трябва да бъдат по-точно идентифицирани. Например, правилата за правоприлагането, борбата с трафика на хора, организираната престъпност, иммиграцията, трансграничната престъпност и така нататък. Ще, ще се опитаме да използваме по-добре съществуващите средства – не само в областта на вътрешните работи, но което е по-важно да ги използваме последователно а, в, за помощ на а, работата в борбата с външните а, заплахи. Значи целта е да работим по-добре заедно по въпросите на вътрешната сигурност, като укрепим съществуващите рамки за гарантиране на сигурността. И тук имаме три стълба извън така нареченият трети е, стълб, как, бивш. Е, те са по-добър по обмен на информация, по-добро оперативно сътрудничество и подкрепене на а, действия, научни изследвания, подготовка и информация. Първият стъп, първият стълб, обмен на информация, това е много важен въпрос – много важно е съществуващите инструменти е, за обмен на информация да бъдат използвани. Съществуващата информация е действително да се разменя между страните членки и съответните агенции. И тук целта е страните членки да разменят информация в рамките на съществуващите рамки за, е, сигур, на сигурността и съществуващите инструменти да бъдат използвани цяло. Документът на Интерпол, за, който се оказа много полезен за установяване на чуждестранни джихадисти. А също така опоменава се програмата за миграция която ще бъде широко използвана, тя ще бъде е, разгледана следващата седмица. Движението на стоки също е тема, която е свързана с сигурността на Съюза. След това, що се отнася до висящите предложения, ние изцяло участваме в пакета свързан с системата за регистрационните данни на пътниците. Искаме процеса да се ускори. Посланието ни е изпратено към всички институции. Комисията е готова да сътрудничи на законодателите, за да се финализира процеса втория стълб оперативно сътрудничество. Европейските агенции играят много важна роля. Има нужда да се гарантира, че съществуващите механизми се използват ефективно, включително и средствата от Европейския фонд за сигурността. Освен това, искаме да работим и по политическия цикъл. Сега преминаваме към стълб трети. Както вече казах, искаме да поставим акцента върху обученията, да се подсигури финансирането. Стратегията 2020 включва и други портфолия, които трябва да бъдат включени в нашите действия, като научно-развойно изследователска дейност е на предно място в работната програма. Сега преминаваме към приоритетите. Очертани са три приоритета – тероризъм, радикализация, организирана престъпност и киберпрестъпност. Искаме да консолидираме всичките нови създадени инструменти относно Европол и Център за противодействие на тероризма. Трябва да кажа, че има консолидиране на отделните отдели, включително и тези от Европол, за да се гарантира, че ем, се прави най-доброто, за да се окаже съдействие на държавите членки и за да се размени информация в рамките на съществуващия мандат в рамките на Европейския съюз. Тази година ще започнат допълнителните мерки, ще бъдат приканени представители на гражданското общество. Ще се обсъждат теми като екстремния тероризъм и насилието в интернет. Ние, освен това, разглеждаме и темата, свързана с незаконната търговия на културни ценности. Важно е да се каже, че за първи път ние включваме в стратегията за сигурността измерението, свързано с правосъдието. Тук се включва и работата по ЕКРИС, системата за криминалните досиета. Както вече казах, има и превентивни мерки в областта на проблема с радикализацията. Много тясно си сътрудничим с колегите, които отговарят за образованието, за заетостта. Това за нас е предисловие, за да се справим с радикализацията. Другия приоритет е свързан с организираната престъпност подсилване на европейския политически цикъл, да има съвместни действия, свързани с контрабандата. Това са теми, които са напреден план в дневния ред за миграцията и след това да се проследяват средствата, които са предназначени за финансиране на организираната престъпност. Има пакет за противодействие на прането на пари. Работим за да се изпълнява възползваме по-ефективно от работата на съвместните разследващи звена. При, подготвяме и проучване за изпълнямостта, свързано с конфискуването на активи. Това са нашите приоритети. В много тясно сътрудничество работим с нашите партньори, за да гарантираме, че през 2016 година пакета ще е готов, като ще бъде обхванат ще бъдат обхванати престъпленията, свързани с околната среда. Киберпрестъпността е обхваната от политиката на отбрана, първо трябва да се приеме директивата за сигурността възможно най-бързо и след това да се е, гарантира, че е, потребителите ще могат по-сигурно да сърфират в интернет или когато се извършват е, плащания в интернет. Утре също ще засегнем този въпрос, както и други. И на следващо място, как ще процедираме в бъдеще. Както двамата комисари вече споменаха, споделяме една и съща работна програма. Съвета също ще допринесе към изпълнението на програмата. Резултат Татите за нас са много важни. Ние ще играем ролята на посредник за изпълнението на работната програма и а, смятаме а, възоснова на списък от действия а, да а, отчитаме свършенето на всеки 6 месеца и да ви представяме актуално състояние на нещата. Надявам се, че това е което и ви участвате и госпожо председател. Аз ще се опитам да отговоря на въпросите на членовете. Благодаря господин Сорека. Сега а, откривам дебата. Първо координаторите ще вземат думата. Господин Фос, който представлява госпожа Холмайер. Благодаря ви. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. Благодаря първо за представянето на политиката за сигурността в Европейския съюз. Прекрасно е, че имате такива намерения. Питам се до каква степен ще имаме достатъчна гъвкавост през, през следващите 5 години ще се работи по тази концепция. Има много промени, които се случват по света и, и трябва да да кажа, че ние е, трябва да следим тези промени, развитие, да внасяме подобрения. Това е свързано и с финансите, и с човешкия капитал, да има достатъчно персонал в органите, които отговарят за сигурността. Колко дълго ще продължи, докато стигнем до изпълнението на тази концепция? Можем да дискутираме до припадък всичките аспекти, но трите точки, които споменахте вие, тероризъм, радикализиране и организирана престъпност, както и киберпрестъпността са много важни. Когато говорим за цялостната концепция за сигурността, трябва да кажа, че липсват някои елементи. Ние нямаме съответните правомощия, но трябва тази концепция да е, е изцяло завършена, да се работи съвместно и с представителите които отговарят и за политиката на отбраната. Трябва да помислим и по този въпрос. Относно Евроюст, Евроюст трябва да бъде включен и в съдебното или наказателното преследване. Има много други аспекти, с които може да бъде обогатена концепцията, но оставам с впечатлението, че ние трябва възможно най-бързо да преминем към изпълнението на предложението, защото никой няма да ни а, чака. Във Франция се подготви един вид патриотичен акт, и а, на европейско ниво едва ли трябва да се чака прекалено дълго, докато се приложи всичко на практика. Трябва да сме а, в крачка с това, което се случва. Събитията са много интензивни, трябва да можем да реагираме на време. Нека да доизградим тази концепция, но нека и да преминем към нейното изпълнение. Надявам се, че можем е, да го направим бързо. Дали комисията е, от е, структурна гледна точка е добре подготвена, за да премине към изпълнението на предложението? Или този въпрос ще с този въпрос ще се занимава комисията само а, между другото. А, как изглеждата при вас, госпожа Зигвард? Благодаря, госпожо председател. А, господин Зорка, споменахте във вашето изказване трагичните събития през януари, които налагат спешни действия. Добре е, когато а, тези, които са отговорни за създаването на отделните политики, да приемат на сериозно това, което се случва и а, много добре да умислят действията си, защото прибързаните мерки не винаги водят до добри резултати. Има някои а, а, правителства, които действаха прибързано, но а, междувременно бяха отнесени много от случаите към Съда за човешките права и много обещетения бяха изплатени. Трябва да се, а, запаз, да се следват всички а, насоки, а, които а, са свързани с а, европейските директиви. В дебатите през последните седмици и месеци се е, казва от всички страни, че настоящите мерки не се прилагат изцяло и че и информацията не се обменя както трябва между органите. Създава се пробойна, която трябва да се затвори и това е задача на държавите членки. В писмения доклад имате витиевати насоки, свързани с оценката. Интересуваме какво точно имате предвид и ме интересува как иска комисията да окаже натиск, било то по дипломатичен или по друг начин, така че държавите членки по-добре да е, прилагат надлежни, на личните мерки, защото без съдец на държавите членки няма как да се отбележи напредък. Основните права трябва да бъдат спазани, така казахте, и това е правилно. Още от началото темата за съхраняването на личните данни беше много надлежно обсъдена. Не трябва да се дава приоритет на предприятия, които, които искат да печелят много, а да се пренебрегват ам, гражданите и ам, да не се обръща достатъчно внимание на запазването на техните лични а, данни. Необходимо е да се работи с други генерални дирекции, но не, не говорим тук само за създаване на бъдещи възможности за гражданите, свързани с заетостта, например, но а, необходимо е да се а, каже, че а, справедливото заплащане не е единствения критерий, свързан с а, заетостта. Когато говорим за една стратегия за сигурността, отново включваме темата за миграцията и бежанците. Създава се впечатлението, че миграцията а, представлява опасност за нас а, относно а, трафикантите. Това също е тема, която беше спомената. Трябва да да противодействаме на контрабандата и на трафика на а, хора, но а, ние а, какво правим? Изграждаме огради, изолираме се все повече, така че никой да няма достъп до нас няма правен сигурен път за бежанците от Сирия, Еритрея или Ирак да дойдат до нас. Стига се до там, че хората нямат никаква друга възможност, освен да прибегнат към услугите на трафикантите. И на последно място дебата за военните мерки. Всички политически партии установиха, че военната намеса е, е допринесла за разпадане на държавите по нашите външни е, граници. В този контекст да се обсъжда е, военна намеса е много опасно. Благодаря госпожа, госпожо Зипе. Уважаеми колеги, трябва да сме много е, стриктни с времето, защото има много колеги, които искат да вземат думата. За това трябва да се вместите в рамките на 2 до 3 минути, защото иначе няма как да чуете отговорите си. Сега ще изчета имената в моя списък. Then I have Mrs. Stevens from EC, for ECR, Mrs. Virgia for GUE. I'm not sure, do I have you? Yes, Mrs. Sargentini, Mrs. Ferrara, yes. And then Mrs. Post, Mrs. Fire, Mrs. Cinici, Mrs. Revaud-Dallon, uh, Mrs. Lauristin, Mr. Um, Rader, Radev? Okay, I can't read, sorry. And uh, this is it. Uh, I close the... И това е списъка. Приключваме с записванията за изказване. Сега давам думата на госпожа Инедвелте. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм максимално кратка. В началото искам да кажа, че предложенията на комисията съдържат и някои положителни аспекти, като например фокуса, ударението върху подобряването на обмена на информация. Всички знаем, че след всяко едно терористично нападение Осъзнаваме, че извършителите са известни на органите. Ето защо проблема не е бил липсата на информация или правомощия, а е бил обработката на информацията. Имам много притеснения относно документите. На първо място а, има една липса на равновесие, която ме тревожи. Всеки път, когато говорим за национална сигурност, Европейската комисия прави предложения за допълнителни мерки, що се отнася до изпълнението, но по отношение на надзора Комисията казва, това са си национални правомощия и не ни засягат. Затова искам да попитам, какво за вас представлява националната сигурност? Дайте едно определение. Или имате правомощия, или нямате правомощия. Не може да казвате, имаме правомощие да предприемаме репресивни мерки, но не можем да налагаме задължителни мерки в рамките на основните човешки права, например. Искам да разбера какво смятате. Говорите за основни права, не виждам предложения. Говорите за прозрачност, искам да разбера какво ще направи комисията относно прегледа на регламента, който в момента е в на улица. Освен това, какво предвижда комисията по отношение на надзора и отчетността? Нищо няма тук. Комисията мълчи. Казвате консолидация и изпълнение на различните инструменти. Добре, само, че къде е оценката, която поискахме от вас още през 2011 година, преди 4 години? Предполагам, че вашата оценка е изключително подробна, след като вече 4 години я изготвяте. Да се надяваме, че най-накрая ще я видим. Говорите за транссекторен или е, междубраншов подход. Е, за мен това е чиста проба размиване на правомощията на полицейските органи и на съдебните органи. Не може да има трансграничен подход тук. Надзора, отново казвам, е изключително важен. Ако погледнем какво правят тайните служби, те са извън контрол, държат се като каубой. Неодавна се появи информация за онова, което се е случило в Германия. Едновременно съм щастлива и се притеснявам, когато чуя, че Австрия отива в съд, за да подаде жалба срещу шпионаж от страна на германските служби, които работят за американските тайни служби. И накрая много мога да кажа за е, тайните служби могат да кажа Белгаком, например, както и някои други компании. Няма обаче да ги споменавам. Искам да чуя какво ще направи комисията. Не ми казвайте, че нямате правомощия. Имате правомощия да предложите нови компетенции за тайните служби, имате и компетенции да предложите мерки във връзка с надзора. Освен това, искам да разбера какво смятате относно така наречените престъпления на белите якички, защото няма нищо в тази връзка. Благодаря, госпожа Стивенс. си Стивенс. Госпожо Стивенс. Goedemorgen, voorzitter. Добро утро, госпожо председател. Имам два въпроса. В началото бих искала да благодаря на оратора за тази презентация. Предложението е изключително важно. Притеснявам се обаче, че тук са представени много добри идеи, само че като погледнем опита от миналото, ще разберем, че настоящото положение, настоящата правна картина и възможности за действие не са оптимални. Въпрос е страните прилагат ли в пълна степен онова, което трябва да приложат, дали данните, които идват от Европол, се използват както трябва. Какво имам предвид, в крайна сметка? Ако изпълнението на съществуващите мерки куца, това, което предлагате като нови мерки, просто няма никакъв смисъл. Искам да попитам съответно следното. Как да излезем извън рамките на настоящата правна рамка? Имаме проблеми с сътрудничеството по-настоящем. Възниква още един въпрос. Позицията на държавите членки по вашето предложение. Те съгласни ли са или ситуацията прилича малко на тази с орела, рака и штуката? Има някои държави членки като Белгия, които се опитват да натрупат опит цел да се попречи на радикализацията. Вие взели ли сте предвид тези усилия във вашето планиране? Трябва да видим какво се случва на място в държавите, вместо да представяме различни теории. Много е важно да видим какво се случва в държавите. Благодаря. Благодаря госпожо Стивенс, госпожа Вержия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за вашето изложение. Съгласен съм, съгласен съм с много от нещата, които се казаха до сега. И също а, искам да спомена въпроса за липсата на равновесие между сигурността и правата на човека. Защото сигурността не значи нищо без съсчитане на правата на човека. Значи необходим е баланс между двете. И в това отношение виждаме една отрицателна еволюция в страните членки, както го каза и госпожа Индвелт. Понякога се реагира на така емоционално, но а, има някои събития, които а, са а, а, драматични колегите от НП се тревожат от така наречения Петрият акт, който приеха французите по френски, закон по френски. Но необходимо е да погледнем нещата в глобален мащаб и да имаме инструменти, които да се гарантират спазването на правата на човека в страните членки, защото правомощията в тази област остават в ръцете на страните членки. И се присъединявам към онези колеги, които продължават да се питат какви са компетенциите на Европейския съюз в тази област. Ако нямаме права, няма да може да действаме в мащаб на цели Европейски съюз и това, което, на което сме свидетели, че става в Париж, поставя отново въпроса за нашето сътрудничество в тази област. Също така много важна е оценката, вие споменахте. Трябва да наставаме повече по този въпрос за оценката на това как действат съществуващите инструменти. Примерно при въпроса а, за резервационните данни, така наречените ПНР. А, не е до сега направен анализ за това как действа а, този механизъм и защото има, знаете, блокиране между съвета и Европейския парламент по този въпрос. Също така, тревожа се за връзката, между, която се прави между миграция и престъпност. Искам да настоя на въпроса за трафикантите. Трафикантите е, както много добре знаят мислещите хора, те не са в Европа, те са другаде. И затова фактически не трябва да не трябва да виним онези, които са жертви на трафикантите. Трябва да видим каква да е нашата цел в този случай. Също така мисля, че трябва да се оцени изпълнимостта, приложимостта на а, това, което вие споменахте във връзка с конфискациите. И, и а, последен въпрос, госпожо председател. А, вие споменахте въпроса за иновациите и изследванията. Искам също така да попитам какво се прави за превенцията, тъй като там сме слаби когато става дума за борба с престъпността, няма да можем да, да имаме сигурност, ако няма превенция. Благодаря, госпожа Вержа. Госпожа Аржентини. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да спомена трансграничната престъпност. Зависи от а, вашата философия и от а, това как дефинирате понятието престъпност преди да се борите с нея. А, примерно, ако се криминализират наркотиците и проституцията, не трябва да се очудваме, че иммигрантите, проституцията и а, наркотиците се така някак си обобщават в един, слагат се в един кюб. Защото а, онези, които а, използват, а, които помагат на хората да прекусат Средиземноморието, а, използват всички възможности. И е, когато говорим за борба с организираната престъпност, фактически създаваме нови възможности за доходоносна престъпност. И затова трябва да помислим за възможността хората да идват в Европа свободно и безопас, по безопасен начин. Преди пет години имахме подобен случай, когато пак се разглеждаше само иммигрантите, които от Европа, като заплаха за нашата сигурност. Не съм съгласна с подобен подход. По този начин само създаваме пазар за престъпниците. Знам, че това, което казвам, не е популярно. За това, че трябва да имаме... Но ако имаме различен подход към проблемите с наркотиците и проституцията, ще получим по-добри резултати, защото изразходваме много усилия, като криминализираме тези действия. А сега за тероризма да кажа нещо. Разбира се, добре е, че Европейската комисия ще се опита да види как се използват инструментите, с които вече разполагаме. Това е разумен подход. Вместо да тръгнем да измисляме нови инструменти. Но госпожа Инвелт е права. Не знам дали сега го каза, но го е казвала а, не един път по-рано. трябва да се докаже а, дали, а, примерно, а, разменето на регистрационните данни е полезно. А, не, нямаме доказателства за неговата полезност. Необходим ни е надзор. А не може да имаме надзор а, без да изясним какъв и как да бъде той, как да се провежда. А, е за радикализацията. Много се говори за радикализацията и за а, центрове а, така, на най-доброто в, в, в това отношение. Имахме търк през януари във връзка с РАН и не знам какъв е резултата. Ако съм... Мисля, че до края на тази година ще трябва да възстановим този център. И трябва да видим докъде е стигнал този процес. Бих искала да знам каква ще бъде ползата от него. Вече а, говоря по-дълго от предоставянето ми време, затова приключвам но важно е да, не да се борим с престъпленията, а толкова колкото да настоим на превенцията хората да не се радикализират преди всичко. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз бих подкрепила изказалите се преди мен що се отнася до криминализацията на редовната миграция. Мисля, че трябва да се направи една разлика между това дали има престъпна намеса или има намеса, която съответства на закона. Не може да се сместват двете неща. Не искаме да създаваме паника сред нашите граждани ей така, от нищото. Що се отнася до стратегията за сигурност на европейско ниво, естествено, необходимо е да се улесни сътрудничеството между държавите членки. Трябва да се гарантира, че ще има систематичен подход във всички държави членки. За да се случи това обаче, трябва да се види до каква степен държавите членки са готови да сътрудничат в област, която по традиция е, попада в рамките на националните правомощия. Е, имам предвид по-конкретно съхраняването на данни. Какво ще направи комисията, за да накара държавите членки наистина да сътрудничат, а не само да сътрудничат на хартия? и да видим в крайна сметка реални мерки. Що се отнася до борбата с тероризма, надявам се, че ще има мерки срещу трафика на, на оръжие, срещу тези чуждестранни бойци. Как ще стане обаче това? Ще има някаква агенция или как ще гарантира комисията, че съхраняването на данни в рамките на Европол ще отговаря на всички разпоредби, свързани с защитата на данните. Ако персонала на Европол е защитен, има имунитет, тъй като е персонал на международна институция, как ще знаем, че този персонал може да получи доверие, можем да му се доверим. Освен това, как ще гарантираме, както казаха и някои колеги, че има достатъчно голям контрол относно защитата на основните права? Казахте за тези основни права, само че не чух конкретни предложения. Благодаря, госпожо Ферара. Чухме сега представителите на всички политически групи. Имаме все още шестима колеги, които искат да се изкажат. Този път ще бъда много стрикна и ще дам на всеки две минути, за да можем да чуем и отговорите. Започваме с госпожа Пост. Благодаря, госпожо председател. Заставам зад много отказаното до сега. трябва да изкажа своето разочарование, защото тази петгодишна стратегия не съдържа най-големия проблем с сигурността, пред който са изправени 50 милиона европейски граждани. Имам предвид насилието от страна на мъжете срещу жените. Всяка трета жена над 15 годишна възраст се подлага на насилие в Европа. Не мисля, че има някаква стратегия за справяне с този проблем и това е невероятно. Една стратегия за сигурност трябва да има по-дългосрочен характер, трябва да има обяснение за това, защо тази стратегия изглежда по този начин. Аз не виждам сега някакво основание. Как трябва да се противопоставим на заплахите? Най-вече чрез укрепване на демокрациите и чрез укрепване на основните човешки права, чрез засилване на сътрудничеството в обществото. Говорим за тероризма като заплаха отвън. Не говорим за онази форма на екстремизъм, която се разраства вътре в Европейския съюз. Тук в парламента, в националните парламенти, на национално, на местно ниво има определени сили. Какво да направим? Ще има ли програма за дерадикализация на десния екстремизъм? Има ли нещо? Я вижте Орбан. Как се изказва, какви изявления прави, това не са ли крайно десни виждания? Това не е ли пряка заплаха за нашата демокрация? Искам да видя малко повече тук. И насилието срещу жените, естествено. Благодаря, госпожа Файон. Благодаря, госпожо. Внимателно изслушах какво беше казано днес. Прочетох документа още преди да разговаряме с комисаря. Ще повторя това, което казах миналата седмица. Европейската стратегия за сигурност е добра стъпка напред, но не отива достатъчно далеч, особено когато се говори за корените на тероризма. От една страна комисията казва, че трябва по-добре да приложим съществуващата рамка за сигурност, Знаем, че няма кой знае какво сътрудничество. От друга страна обаче тук се въвеждат предложения за регистрационните данни на пътниците, за интелигентните граници и така нататък. Чухте какво казаха колегите. От тази гледна точка аз се притеснявам, че мерките за сигурност ще вземат надмощие над основните права. Много малко се предлага за радикализацията в Европа. Това е нов феномен. Има много младежи с европейски паспорти, които днес заминават за Ирак, за Сирия, за да водят битка. Трябва да се справим с социалните проблеми в Европа. Защо решават тези млади хора да поемат по този път? Защо губят своите е, иллюзии и защо решават е, да напуснат Европа? Тук има много социални аспекти, като интеграцията в обществата, бедността, работните места. И ето защо аз мисля, че трябва да имаме цялостна стратегия за сигурност, а точно в тези области стратегията на комисията се проваля. Какво ще кажете, например, за е, разрешителните от страна на родителите за малолетните или за по-добрите условия в затворите? Говорихте за финансирането на тероризма. Аз мисля, че ангажираността на комисията не е особено голяма. Трябва много по-категорично да се справим с подкрепата, финансирането от страна на държави като Саудитска Арабия, Катар и така нататък. Много е важно да има сътрудничество с трети страни. И трябва да се обърне внимание и на вътрешното измерение. Благодаря, госпожо Фойон, госпожа Киничи. Благодаря. Искам да благодаря на представителя на комисията за това, че направи толкова подробно представяне на Европейската стратегия за сигурност. Ценя високо стратегическата визия и стремежа ефикасно да се преборите с тероризма, с киберпрестъпността, с а, организираната престъпност, като зачитате естествено основните човешки права. Тези престъпления представляват една от основните заплахи за европейските граждани в момента. Колегите вече казаха много. Аз лично бих подкрепила онези, които казват, че трябва да се използват по-добре съществуващите правни инструменти и е, освен това казват, че би следвало да има по-добро сътрудничество и обмен на информация между държавите членки. Много трябва да се поработи е, в тази връзка. Радвам се, че сред вашите приоритети за следващите години сте включили борбата с организираната престъпност и трансграничната организирана престъпност. Тази престъпност може би е малко по-малко видима, но държави като моята живеят с трагичните последици от организираната престъпност и аз мисля, че ние трябва да имаме борба на европейско ниво с този феномен. Този е, феномен е свързан с е, много големи е, човешки трагедии с финансови последици и така нататък. Финансовата изгода е основната цел на престъпните организации и те оказват негативно въздействие върху економиката. Ето защо е много важно да се борим с организираната економически мерки. Бих попитала следното. Може ли комисията да направи проучване на това доколко е възможно да има конфискация в случай на влязла в сила присъда? Искаме да видим предложение – е, в е, тази връзка в близко бъдеще, защо да няма едно проучване на осъществимостта на подобна мярка в следващата година. Това е много важно за борбата с организираната престъпност. Благодаря госпожа Лауристен. Благодаря госпожо председател. Искам да благодаря на комисията. Предполагам, че това е една стъпка в правилната посока, но не е достатъчно голяма, както беше почетана. Ясно е, че по-настоящем сигурността вече е европейска като феномен, не е само национална. Искам да подкрепя Софи. Национално и на европейско ниво няма ефикасни механизми за контрол и мониторинг. И това засяга и човешките, гражданските права. Аз е, бих казала, че трябва да се хвърли мост между външните и вътрешните заплахи. Живеем в е, нова ситуация. От една страна имаме ислямизма, от друга страна имаме Русия като съсед. Всичките те използват така наречената мека власт, т.е. Е, промиват мозъците на младите хора, правят се информационни кампании и така нататък и наред с всичко това се използват и крути мерки, естествено. Е, мисля, че трябва да намерим ответ на киберзаплахите. Малцинствата не са заплаха сами по себе си, но изолираните групи сред малцинствата, тези с промитите мозъци, стават а, заплаха. И въздействието върху тях идва отвън. Липсва анализ в тази връзка и ето защо мисля, че трябва да се комбинират външните, вътрешните фактори и киберзаплахата. Благодаря, госпожо Лауристен, госпожа Рево. Мерси, мадам ла Благодаря, госпожо председател. Също както моите колеги, съм съгласна, че тази а, програма е, е крачка напред към създаване на пространство на сигурност в Европа. А, но имам и въпрос относно дълбоките причини за тероризма и по-специално европейските бойци, които отиват в Сирия, в Ирак. А, и а, ще имат ли а, а, шанс, когато се разочароват и се върнат, Мисли ли се как да се идентифицират тези хора и ако е необходимо да им помогнем да се реинтегрират в европейското общество? А, мисля също така за малолетните, на които трябва да се обърне специално внимание. Програмата с право се спира на това как трябва да реагираме и че тероризмът не трябва да води до стигматизирането на определена група или общности. И мисля, че в миналата седмица в Страсбург имаше известно объркване в, по време на дебата между ислам и тероризъм. А, не, не а, ислама води до а, тероризъм а, и радикализация, а неговото погрешно тълкуване. Различни са мотивите на терористите в Европа. Трябва да бъдем много внимателни и комисията трябва да бъде много внимателна, когато оперира тази материя. Също как и не трябва колегите да объркват така нареченият Петрият акт в Америка и онзи закон, който бе съвсем наскоро прият във Франция под същото име. Господин Раде. Председател, благодаря за изчерпателното представяне на стратегията за европейска сигурност за периода 2015-2020. Смятам, че стратегията е реална, съобразена с възможностите и компетенциите на Европейския съюз, ориентирана към бъдещето и по-важно, лесно приспособима към променящите се ситуации. Като докладчик сянка за НП относно регламента за информацията, предоставена при финансови преводи, приветствам фокуса върху борбата с прането на пари и финансирането на организираната престъпност и тероризма. В стратегията се споменава също, че се предвижда преглед на мерките свързани с конфискация при липса на присъда. Бихте ли коментирали точно кои мерки се имат предвид и какво конкретно смята да предприеме Европейската комисия в тази посока? Стратегията говори и за необходимостта от цялостен подход в борбата с корупцията – Възнамерява ли Европейската комисия да разработи стратегия за борба с корупцията в Европейския съюз, както и да превърне докладите за състоянието на борбата с корупцията в ежегодни? И не на последно място, не мога да не засегна темата с миграцията, имайки предвид важността и за страни като България. Какви конкретни мерки смята да предприеме Европейската комисия в сътрудничеството си с Турция – цел борбата с трафика на хора и мигранти към Европа. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Adam. Mrs. Благодаря, госпожа Спинели, последния оратор. Грация, президенте, грация, перла la Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на представителя на комисията за направената от него презентация. Трябва да кажа, че се обърквам все повече, що се отнася до начинът по който се използва концепцията за вътрешната сигурност в ЕСА. Не мога да разбера какво точно цели комисията с тази концепция. Продължаваме да получаваме документи с мерки, с задълбочаване на сътрудничеството, повече ем, възможности за съвместно финансиране, съвместно наблюдение. Получаваме въпроси от гражданите, свързани с поведението на отделните държави и членки. Мога да приведа редица примери да речем, това, което се случва в Германия. Е един нагледен пример на месата на Националната агенция за сигурност, както и този патриотичен акт във Франция, който беше споменат. Това обаче не е нещо, което зависи от нас. Това е в ръцете на държавите членки, защото попада в техния суверенитет. Да, разбираме това. Всичко това, което е заложено в договорите. Но има много сериозни противоречия. Ако поставите на равна нога миграцията, тероризма, киберпрестъпността, какво се случва? Комисията казва, че иска да поема отговорност в тази област. Но когато говорим за незачитане на основните права, комисията казва, че няма нищо общо с това. Относно сътрудничеството с трети страни, с Турция най-вече. В работната програма бяха споменати те, когато ставаше въпрос за противодействие на радикализацията и тероризма. Имам много въпроси, свързани с тази тема, защото наистина съм объркана. Да, много въпроси, коментари бяха направени. Имате около 14 минути. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да благодаря на всички вас които изразихте положително становище, свързано с концепцията, че ем, тя е насочена в правилната посока, че европейските институции в рамките на, в рамките на Лисабонския е, договор трябва да бъдат обединени и действието на този договор изтече в, едва в края на миналата година. Относно изпълнението и действието, свързано с работната програма. Както казахме, пълното изпълнение на работната програма зависи от е, участието на всички страни, т.е. и от е, държавите членки. Трябва да видим каква ще е позицията на Европейския парламент и на съвета и тогава можем да изготвим пътна карта, да включим всички действия свързани с работната програма, да очертаем всички проблеми, очертани, посочени от вас и от съвета. Тогава можем съвместно да наблюдаваме изпълнението на тази работна програма, както и на други действия, които могат да бъдат допълнени през този 5 годишен период. Е, само след пълното изпълнение на концепцията ще може комисията да каже със сигурност, че са постигнати желаните резултати, т.е. след като свърши мандата. Относно гъвкавостта, смятаме, че тя е приоритет, защото разполагаме с ограничени ресурси и трябва да ги ам, насочим там, където можем да променим нещата беше казано, че трябва да сме по-внимателни, по-бдителни. От 8 януари до 28 април изчакахме, за да получим реакции, свързани не само с реакции, свързани не само с противодействие на тероризма, но и по други а, теми. Затова изчакахме тези месеци. А, относно изпълнението и оценката на предишната стратегия от 2011 до 2013 и 2014. Ние извършваме оценка на изпълнението на действията по предишната стратегия и ще е добре да се ам, спрем на тези доклади, да изготвим списък и да видим какво е свършено преди да поемем инициативи по този дневен ред. Ключовите показатели. Те са важни, за да дадат възможност за извършване оценка на изпълнението да речеме изпол... засилено използване на SIS, да се засили използването на информационната система на Европол, да се разчита повече на съвместните разследващи екипи. Всичко това трябва да се проучи. Относно сигурността и миграцията, трябва да ви кажа, че от наша гледна точка много внимателно се въздържаме от това да свързваме двете е, понятия. Е, и, и ние не говорим за мигрантите като такива, а говорим за това, че има нужда да се предприемат е, спешни мерки срещу трафикантите на хора, защото тяхната дейност е част от организираната престъпност и е необходимо да се предприемат спешни мерки, такива, които бяха предприяти от Европол и от някои от държавите членки, които бяха най-силно засегнати. Да се, трябва да се фокусираме върху организираната престъпност, а не върху мигрантите, що се отнася до програмата, която представих. Госпожа Интфелт за надзора и а, отчетността. Няма нови правомощия, които проистичат от а, тази работна програма и които ще бъдат предоставени на разследващите органи. Действа се в рамките на съществуващия мандат. Европол а, ще се занимае с а, а, случаи на престъпления. А, няма да се занимава с. А, разследване или а, няма да поема някакви функции на а, тайните служби. Действията на Европол ам, са тези, които ще бъдат предприемани в рамките на съществуващия мандат на ам, агенцията, като се постави и акцент върху дейността на новия Център за противодействие на престъпността. Госпожа Сърджентини спомена незаконната миграция. Председателят Юнкер спомена миналата седмица, че това е един от четирите стълба, които трябва да бъдат включени в работната програма за следващата година. Много неща са направени в областта на противодействие на радикализацията полу... ще е добре да има отново дискусия по тази тема, такава каквато вие направите с председателя на, на съответния център. Предвижат се и действия с Европриз, Европейската асоциация, която се занимава с затворите, защото важна тема е радикализацията в затворите. Така че след провеждането на тези дискусии мога отново да дойда и да ви информирам. Госпожа Сърджантини попита къде се намираме в момента. А ние сме към края на извършването на оценката Миналата седмица заседава комитета по оценката и очакваме вече окончателните резултати. Госпожа Киничи посочи необходимостта от това борбата с организираната престъпност да е по-обозрима. Това, което се случи миналата година, трябва да представлява сигнал за тревога за всички държави членки. Нашата работа трябва да стане по-видима, защото в момента не е толкова видима. В началото на 2016 година ще предприемем нови мерки. Следващия въпрос, свързан с участието на държавите членки. Казах, че това е една обща споделена програма. В края на преходния период ще бъдат дадени допълнителни инструменти на комисията, така че да поискат от държавите членки да предоставят информация докъде са стигнали с изпълнението, т.е. комисията ще с правомощията, за да гарантира, че изпълнението ще бъде приведено на практика. Госпожа Лоренстин относно киберзаплахите следваме а, развитието на щата. Тук става въпрос за а, външни отношения, за а, съдебни преследвания, за разследвания и така нататък. Има работна група, която е съставена и много скоро ще се обърнем към вас, за да ви информираме допълнително. Благодаря ви за вашите отговори. Свършихте на време. Трябва да знаете, че ще има резолюция по този въпрос и в заключение на нашия дебат. Дебатите ще продължат по тази тема. Следващата точка от дневния ред. Европейска съдебна мрежа. за съдебно сътрудничество между страните членки на Европейския съюз, чрез улесняване на преки контакти между съдебните власти. А, тук е господин Ола Левгрен новият секретар на Европейската съдебна мрежа. Колеги, ако обичате, Займете местата си. О, или ако имате да водите разговори, моля, водете ги навън, за да може да продължим работа. Е, господин Лавгрен, новия секретар на Европейската съдебна мрежа, е, казвам му добре дошъл. Той ще ни представи годишния доклад на Европейската съдебна мрежа за 2011 и 2012 и ще ни представи най-новата информация за работата на мрежата. А, имате думата, господин Левгрен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и добро утро на всички членове на комисията. Искам да благодаря за възможността да ви представя работата на Европейската съдебна мрежа а, по а, въпроси на наказателните преследване. За първи път секретарята на вашата комисия ме кани да представя работата на мрежата пред вас. За мен е голямо удоволствие да бъда тук. И а, ще ви представя втория доклад е, за периода 2011-2012 на Европейската съдебна мрежа ЕСМ. В момента секретарятът е, работи по третия доклад за периода 2013-2014. Тоест аз е, ще се разпростя малко и по-далеч ще се опитам да ви представя по-широка картина за работата на ЕСМ в съдебното сътрудничество по въпросите на наказателното преследване. Чрез 1 декември 2014 година искам да представя някои от моите идеи за това как трябва да се развива от тук нататък ЕСМ. Аз съм работил като прокурор в Швеция и като а, ръководител на международният отдел на Стокхолмската прокуратура. В същия вред съм ръководител на бюро за връзка, а, а преди това а, бях заместник а, национален представител на Швеция през ЮЯС. Евроюст вероятно има предвид. Да ви нали, представя накратко а, а, нашата работа. През 1998 година а, за, и това беше първият структуриран механизъм за международно сътрудничество. И с приемането на е, решението на съвета през декември 2008 година е, бе създадена основа за развитие на мрежата. Беше създаването на Европейската прокуратура не промени законните основания, които оперира ЕСМ. Е решението на съвета от 2008 остава същото както и решението да ЕСМ. Те не бяха променени с тези решения, освен на някои така, незначителни промени в новия регламент. Европейска съдебна мрежа се състои от бюро за връзка, прокурори и други е, органи, които е, се занимават с съдебно сътрудничество и се опира на конституционните и правни системи и традиции на страните. Целта е на мрежата е да подпомогне преките контакти между местните съдебни власти. Една от ключовите предимства на бюрата за връзка на ЕСМ е възможността да се преодолеят езиковите бариери, които съществуват между различните страни. Бюрата за връзка на ЕСМЕН, М, предоставят правна и практическа информация във връзка с съдебните действия. Традиционното а, правна помощ, а също и помощ по взаимното признаване на решенията, примерно както Европейската заповед за арест. ЕСМ има децентрализирана структура, бюрата за връзка действат в съответните страни. Това дава възможност на ЕСМ да работи сравнително ефтино. 500,000 euros per year. Имаме бюджета за администрация и за съответните бюра. С този бюджет, чрез бюрата за връзка във всички 28 страни членки, ЕСМ оказва, а, а, е оказала помощ в повече от 7000 случая на а, съдебно сътрудничество. Дейността на ЕСМ а, бе положително оценена от съвета. Независимо от това, мрежата получи препоръки е, за съвършенстване на нейната работа. Ще се върна на тях след малко. Секретарятът на ЕСМ, е, който аз ръководя, е административният орган на ЕСМ. Една от задачите на секретарята е да урежда срещите за ЕСМ и подготвя работната програма. Друга задача е администрирането на уебсайта и електронните инструменти, които той предлага е, за улесняване на международното съдебно сътрудничество. Така, задължението за докладване. Каква е основата на доклада, който аз ви представям? Той е съответства на решението на съвета в Член 13 е на това решение се казва, че всяка втора година от 2008 нататък ЕСМ трябва да докладва пред Европейския парламент, съвета и комисията за своята дейност. В този доклад се разглеждат проблемите на политиката, свързани с дейността на ЕСМ. Е, ЕСМ може също така да предлага мерки за подобряване на съдебното сътрудничество. Ще спомена някои области, е, които намирам за по-интересни, които са включени в нашия доклад. Дейността на бюрата за връзка, това е основната дейност на мрежата за съдебно сътрудничество. През 2011 и 2012 тези бюра за връзка са оказали помощ в повече от 15 000 случая на съдебно сътрудничество и сред тези 15 000 случая почти 7500 се отнасят до съдебна взаимопомощ, правна взаимопомощ, а също така една голяма част се отнася до европейски заповеди за арест. Подробната статистика за нашата дейност за дейността на бюрата за връзка може да намерите в доклада. Една от важните е, е, страни в работата на е, ЕСМ е организирането на трите пленарни заседания в година. Две в страните членки, които участват в съвета и една в Хага. На писателските срещи се състояха в България, Полша, Дания и Кипър. Тези срещи са много важни. Представителите на бюрата за връзка се запознават помежду си, изгражда се взаимно доверие, обсъждат се и проблемите на взаимното сътрудничеството и начините за вземане на решение. Всяка година бюрата организират национални и регионални срещи с финансова помощ от бюджета на ЕСМ. Докато в националните срещи участват само представители на една страна, на всички бюра в дадената страна, а в регионалните срещи участват представители от няколко страни в съответният регион – и двата вида срещи, националните и регионалните, се оказаха полезни за функционирането на мрежата, дават възможност за създаване на връзки и за обсъждане на въпроси, които са от интерес за конкретните страни и региони. През 2011 и 2012 бяха организирани подобни срещи в Испания, Холандия, Белгия, Финландия, Румъния и Великобритания и регионални срещи от Фин... бяха организирани от Финландия, два пъти от Австрия, Германия, Румъния и Естония. Вебсайтът на ЕСМ е полезен източник на информация за съдебно сътрудничество за страните от Европейския съюз и извън тях. Вебсайтът съдържа информация за значението на бюрата за връзка на ЕСМ, списък на тези бюра за връзка, също така техните адреси и подробности, а също така сведения за срещата на ЕСМ. В вебсайта също предлага инструменти, които помагат на работещите в областта на правосъдието в тяхната всекидневна работа. Най-често използвайте инструменти. Това е съдебният атлас и съдебната библиотека. Съдебният атлас съдържа информация къде да се прат пращат молбите за правна помощ. През 2012 усъвършенствахме атласа, така че той да бъде по-лесен за използване. И, и примерно там може да откриете къде да изпратите, да кажем, европейска заповед за арест в определена страна. Съдебната библиотека бе създадена през 2011 по искане на съвета в заключенията взети в Люксембург през октомври тя съдържа база данни от международни инструменти за съдебно сътрудничество, информация върху състоянието на съответните съдебни инструменти в страните членки, а също така и рамковите решения на ЕСЕ и а, съобщения на компетентните власти от страните членки, които се отнасят до различни мерки. Съдебният атлас е така, инструмент, който се цени много високо от използващите мрежата. В сътрудничеството с Европейската правна академия, секретарята на ЕСМ организира езикова подготовка за членовете на бюрата през 2011 и 2012 година. Определени бюра за връзка по, бе предложена подготовка в, по английски язик. През 2011 и 2012 година ЕСМ продължи да развива връзките си с други съдебни мрежи, като интерамериканската мрежа, мрежата за международно правно сътрудничество, консултативната група за, на прокурорите от Юго-Источна Европа и мрежата от контактни пунктове, което даде възможност за размяна на информация между ЕСМ и тези мрежи. Колкото до предложенията за подобряването на съдебното сътрудничество, те са включени в е, дневния ред на всички пленарни заседания на ЕСМ през 2012 година. Специално внимание бе обърнато на Европейската заповед за арест, съвместните екипи за разследване и правата на разследващите, също така и съдебното сътрудничество. Например, по въпросите за Европейската заповед за арест бяха обсъдена необходимостта да се направи проверка на пропорционалността на съответните деяния, преди да се издаде подобна заповед за арест. Трябва да хвърлим поглед към бъдещето и какво ни чака там. Както вече споменах, започнах, поех поста на секретаря на 1 декември, ръководител на секретарията на 1 декември 2014 година, ще работя за по-нататъчното развитие на ЕСМ и в няколко области, в които възнамерявам да работя най-активно. Първо, функционирането на ЕСМ и неговите бюра за връзка. В секретарията непрекъснато получаваме сведения за жизненно важната роля на ЕСМ за международното съдебно сътрудничество – Независимо от това, смятам, че нашата работа може да се, още да се подобри. Особено важно е бюрата да реагират незабавно, когато от тях се иска а, информация. В това отношение е интересно е да се види до каква степен бюрата за връзка имат възможност да изпълняват задачите си в рамките на ЕСМ, а, и наред с вътрешно правните задължения, които имат в своите страни. Подобравяне на работа на секретарията е друг важен въпрос. Секретарията има особено важна роля за развитието и работата на ЕСМ. То е, така да се каже, институционната памет на мрежата и той гарантира приемствеността и запазването на всички взети решения и тяхното изпълнение. Моя цел е да подобря по-нататък работата на секретарята. Уебсета, сайтът на ESM може да се усъвършенства. Важна стъпка беше а, а, качването на нов а, съдебен атлас, който сега съдържа всички рамкови решения, заповеди за конфискация, заповеди за азор и така нататък, но необходими са по-нататъчни усилия за непрекъснато актуализиране на информацията, която се съдържа в вебсайта. Мигрирането на нашия вебсайт към порталът е-правосъдие е много важна работа на секретарията. С помощта на редица бюра за връзка секретарията внимателно а, следи как се изпълнява този а, проект, а, от който, който се наблюдава и от комисията и съвета. Друга важна област това са отношенията между ЕСМ и Евроюст. ЕСМ и Евроюст имат своите правомощия и роля и всеки трябва да работи в рамките на своите правомощия. ЕСМ е не трябва да се занимава с... Е, Евроюз не трябва да се занимава с въпроси, които е от полето на дейността на ЕСМ. Е, значи и Евроюз и ЕСМ трябва да спазват, така да се каже, периметъра на своите правомощия и дейност. Има документ, в който са описани а, е, точно тези правомощия на двете организации. Той в момента се превежда и ще бъде разпространен в трите членки. Това е пример а, е, за общ проект на ЕСМ и Евроюст. Е, след създаване на този документ, ще се анализира начина по който се работи с искането отправени към ЕСМ и Евроюст. И как на практика се работи с тези поступили искания. Развитието на връзките с трети страни и други съдебни мрежи ще продължи. Бюрата за връзка на ЕСМ трябва да имат възможност за бърза връзка с мрежите извън границите на Европейския съюз. Например, ЕСМ неодавна започна работа с мрежата от, на прокурорите от Западните Балкани, така наречената IDE 2012 мрежа, финансирана от Европейската комисия. Какви са очакваните резултати? От наша гледна точка това е да се създадат канали за преки неформални контакти между бюрата за връзка на ЕСМ и е, пунктовете за връзка на прокурорската мрежа на Западните Балкани за по-достатъчно завършенстване на съдебното сътрудничество. Да кажа и нехтичко за шестето упражнение на оценка, сетата оценка на работата. Секретарята на ЕСМ, наред с нашата вътрешна работна група в момента, работи, за да види как се изпълняват препоръките, които бяха направени за работата на ЕСМ. Има и няколко области, които се занимават, които са посветени, чати на доклада посветени за Евроюст, тъй като на, ние работиме в тясно сътрудничество с Евроюз по този проект. И така, за да обобща моето представяне на темата. Ясно е, че Европейската съдебна мрежа а, играе важна роля в областта на Европейската съдебна сътрудничество. А, в всички аспекти на международната съдебна дейност и международните разследвания е, тя има своята роля. Много важно е, ще бъде по-нататъчно сътрудничество с Евроюст, за да може да помагаме на тези, които са в предните редици на съдебната дейност, в тяхната практическа работа, за да може по-добре да се осъществяват прокурорската дейност и да се стига до осъдителни присъди там. Възнамерявам да продължа да работя за постигането на тази цел. Още един път искам да ви благодаря за поканата да ви запозная с работата на Европейската съдебна мрежа, за да ви обясня нейното значение. И за мен ще бъде удоволствие да дойда тук и да ви представя следващия доклад на ЕСМ е за периода 2013-2014, щом този доклад бъде готов. Благодаря и съм готов да отговоря на въпроси, ако имате такива. Thank you very much, Mr. Love. Благодаря, господин Левгрен. Колегата Киничи иска да зададе въпрос. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря на представителя на СМ. Беше интересно да чуем какво представлява тази съдебна мрежа. Мисля, че и по наказателно-правни въпроси, и по гражданско-правни въпроси тази мрежа създава възможности за сътрудничество между съдебните системи. Преди малко чухме презентация относно дневния ред на Европа в областта на сигурността. Искам да разбера до каква степен е, националните органи използват е, различните структури за сътрудничество, особено когато става дума за заповеди за конфискация или пък е, заповедта за арест. Организации като вашата имат ли въздействие по отношение на борбата с трансграничната престъпност? Мисля, че подобни организации не се използват достатъчно систематично и съответно не се оползотворява техния потенциал. Има естествено напредък в тази област. Има голямо увеличение на броя на исканията за сътрудничество, но аз мисля, че подобни инструменти могат да се използват по-добре в бъдеще. Добре е да се подсили ролята и на точките за контакт, които са някъде около 400, ако не се лъжи. Ставали сме свидетели на инициативи в тази посока. Необходимо е да разгледаме връзката между СЕМ, Евроюст и точките за контакт връзките трябва да са такива, че да може европейската съдебна система да работи по-добре. Тук имам предвид най-вече електронното правосъдие. Дали не може да ни кажете малко повече относно отношенията между Евроюст и Европейската съдебна мрежа? Добре е да се гарантира, че отношенията са такива, че двата органа да могат да се изпълняват задачите и по гражданско-правни, и по наказателно-правни въпроси. Трябва да се преследват трансграничните престъпни организации. Благодаря, госпожо Киничи. Никой друг колега не иска да се изкаже. Давам ви думата отново, господин Левгрен. Грен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Киничи за изказването. Напълно съм съгласен. Много е важно и аз го подчертах е, СЕМ и Евроюст да работят както трябва все още има неща, които могат да се направят, да се доизгладят. Вече казах, че има по-интензивни връзки между секретариатите на Евроюст и е СМ. Не забравяйте, че секретарията на е СМ беше под администрацията под властта на администрацията на Евроюст, за да може двете организации да работят в малко по-тясна връзка. Както вече казах, е, едно от нашите начинания през последните години беше да се създаде документ, е, който да опише за практиците какво прави ЕСМ и какво прави Евроюст. Това е естествено само един аспект на нашите отношения. Искаме представителите на съдебната мрежа и на Евроюст да сътрудничат в по-тясна връзка в рамките на държавите членки. Разбирам, че в различните държави това сътрудничество много се отличава и тук трябва да се осланяме на най-добрите практики. В момента преглеждаме оценъчните извинете, доклади от, от шестия кръг на, на оценки. Няколко държави осъществяват национално сътрудничество между Евроюст и СЕМ. Освен това разработваме план за действие заедно с Евроюст, за да видим как можем да подобрим своето сътрудничество и как можем да вдъхновим някои други държави членки да работят по-добре за едно такова сътрудничество. Естествено, не винаги е лесно, тъй като в ЕСА има по-големи и по-малки държави в по-големите държави е малко по-трудно да се постигне координация между двата органа. Има обаче държави, като Германия, например, Германия е една доста голяма държава, там е намерено добро решение за координацията между СМ и Евроюст и това е пример, който може да се използва, когато разговаряме с колегите от Евроюст за това как да се подобри нашето взаимодействие. Надявам се, че до известна степен отговарям на вашия въпрос, госпожо Киничи. Благодаря, казва председателката. Благодаря господин Льов Грен за това, че дойдохте в нашата комисия по граждански права и свободи и представихте вашата мрежа. Желая ви всичко най-добро в идните години. Уважаеми колеги, Гласуването е предвидено за 11.15. Имаме няколко минути и ето защо бих предложила да направим пауза. Ще продължим работа в 11.15 с гласуванията. Моля ви да си донесете картите за гласуване, защото ще имаме електронно гласуване. Мисля, че един от докладите ще бъде гласуван електронно в пълна степен. Вземете си картите, моля. Благодаря ви за работата и ще продължим в 11.15.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 Dear colleagues, Уважаеми колеги, бих искала да ви помоля да вземете местата си. Все още виждам, че се водят преговори, но ви моля да вземете местата си. Нека да започнем с гласуването. So we will go from the less difficult towards the more difficult. Ще караме от по-безпроблемните към по-проблемните досиета. Разчитам на вашето сътрудничество. В един от списъците ще помоля да гласуваме по електронен път. Само така, според мен, ще си гарантираме точния резултат. И така, подлагам на гласуване проекто доклада за присъединяването на Харватия към конвенцията от 1997 година за борба с корупцията. Доклад ще е госпожа Хюсменова. Няма изменения. Искате ли да кажете нещо или да продължим? Значи ще гласуваме. Моля ви да гласуваме по електронен път начало на гласуването. Таня, моля те. Ще те почакам. Край на гласуването. Приема се 44 класа за, един против, въздържали се няма. Поздравления, госпожо Хюсменова. Следващия проект от доклад свързан с присъединяването на Харватия към Конвенцията за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси. Докладчик е госпожа Зипел. Госпожо Зипел, искате ли да кажете нещо? Не, значи ще преминем към гласуването. Ще имаме електронно гласуване. Няма внесени изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. 46 гласа за, въздържали се няма, против няма. Поздравления, госпожо Зител. Следващия доклад е доклада на госпожа Викстрем. Той е свързан с непредружените не навършили пълнолетия лица. Започваме с компромисни изменения 1 за, против,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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ще гласуваме по преамбилните точки. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против. Не е съвсем ясно. Нека да гласуваме. Проверка по електронен път по изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 гласа против, 21 гласа за. Изменение 8. За, против, въздържали се, отхвърля се има изменение с езиков характер. То не се подлага на гласуване. И сега гласуваме по текста с измененията към него. Моля ви да гласувате по електронен път начало на гласуването. Край на гласуването. 49 гласа за, 3 гласа против, въздържали се няма. Поздравления! И сега ви моля да гласувате мандат за започване на преговори с съвета. Начало на гласуването. Край на гласуването. 50 гласа за, 3 гласа против, въздържали се няма. Поздравления, госпожо Викстрем и успех! Преминаваме към доклада Де Йонг правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани и правната помощ при производства по Европейска заповед за арест. Беше ми казано, че има различия между групите. Бих искала да гласуваме електронно всички изменения. Имаме компромисно изменение. Има устно изменение към първото компромисно изменение. Ще дам думата на госпожа Дати. Тя ще ни осведоми за какво става дума. Благодаря, госпожо председател. Искам само да представя изменението от името на нашата група изменението става дума за ограничаване на приложното поле на директивата по отношение на лишаването от свобода. Защо? Защото иначе тази директива ще бъде фиктивна, няма да бъде приложима и ще бъде невъзможно нейното прилагане. Затова а, трябва да ограничим нейното приложно поле, само когато става дума за лишаване от свобода. Според нас това е много важен въпрос, важен за нашата политическа група, за да бъдем реалисти, за да може правото и правните решения, които вземаме, да бъдат ефективни и приложими. А призовавам колегите да подкрепят това устно изменение. Благодаря. Докладчика господин Де Йонг иска ли да, да каже нещо по този въпрос? Try the other one, maybe it's right. Опитайте другия микрофон. Mrs. Dati, if you close your one, maybe now. Yes, yes, Mr. Oh yeah, great. Um. А, а, знам, а, че е добронамерено а, вашето предложение, но то променя духът на нашия компромис и затова от името на нашата група трябва да се противопоставя. Господин Зибал? Искам да, да кажа същото, не сме съгласни с променяне на приложеното поле за това на за затова ще гласуваме против нея. Госпожа Викстром, ние сме също срещу променянето на така драматично да се промени приложеното поле на директивата, ние не сме съгласни. Добре, в такъв случай а, ще гласуваме компромисното изменение без предлаганото устно изменение. Електронно гласуване по компромисно изменение номер 1 без устното изменение към него. Край на гласуването. 32 гласа за, 21 против, въздържали се няма. Отиваме на изменение 87 за, против, въздържали се, по електронен път естествено. Начало на гласуването. Край на гласуването. 43 гласа за, 10 против, 1 въздържал се. Изменение 89. Тук има устно изменение. Госпожа Дати. Благодаря, госпожа председател. Искаме да внесем устно изменение за 89, 108 и 112. Е, значи става дума за задължителното действие на когато става дума за процедурните гаранции за непълнолетни лица. Благодаря. Подлагам на гласуване изменението с устното изменение към него. Начало на гласуването. Край на гласуването. 43 гласа за, 8 против, 1 въздържал се. Отиваме на изменение 20. Начало на гласуването. Сега може да гласувате. Край на гласуването. 31 гласа за, 23 против, въздържали се няма. 97. Начало на гласуването. Край на гласуването. Петдесет гласа против, един за. 98. Начало на гласуването. Край на гласуването. 30 гласа за, 25 против. Приема се. 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 102. То е съпоставимо с 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 104. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. и осмо с устно изменение към него. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 112 с устното изменение към него. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 114. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 116. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Начало на гласуването. Сега може да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Сто двадесет и три. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 124. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до компромисно изменение 3. Тук има разделно гласуване Подлагам на гласуване първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Uh, then we go to compromise amendment. Компромис 6. Разделно гласуване. Първата част. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Компромис 6. Първата част. Край на гласуването. Приема се. Сега по втората част. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Then, uh... We go to... Преминаваме Okay, then we go to Compromise 5. Преминаваме към компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. We go to compromise amendment 7. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осми компромис. Моля, гласувайте. Доволчис. Край на гласуването. Приема се. We go to amendment 2. Второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Okay. It's recital. Yeah това е съображение от преамбила. Изменение второ е към него. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39 е следващото. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Приема се. Шесто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиристо. Изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 47 и 41 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 9 и 45 са, идентично, са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 10, 46 и 47 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то е съвместимо с 11-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. So we go to... Преминаваме към 54-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. What, 55, okay. So, 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59 Добре, казва председателката. Трябва да гласуваме по 59-то. Така че гласувайте по 59-то. Close the vote. Край на гласуването. Край на гласуването. 31 ah, гласа против, 24 гласа за, отхвърлят се. 60-то след това. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шестдесет и пето е следващото. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 66-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втори компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73-то е съвместимо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Oh. 75. 75-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 76-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осемдесето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по изменения текст. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Сега трябва да вземем решение за започване на преговорите и за състава на преговарящия екип. Моля, гласувайте. Край на гласуването. You have it. Congratulations. Разполагате с мандата. Поздравления, господин Де Йонг. Само набързо ще кажа нещо. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка в това трудно начинание. В крайна сметка мнозинството гласува за, така че можем съвместно да започнем преговорите с съвета. Благодаря ви. Благодаря на колегите за оказаното сътрудничество, госпожа Викстрам. Аз също искам да използвам тази възможност, за да благодаря на докладчиците в Сянка и всички, които дадоха своя принос. Сега да се надяваме, че вече няма да се налага да изпращаме децата напред и назад като пакети. Благодаря на всички. Колеги, сега ще трябва да продължим нашето заседание. Трябва да обявя следващата част от нашето заседание. Ще ви оставя да излезете. В ПХС 3C50 съвместно с комисията ЕКОН ще имаме заседание. Там има също гласуване. Ще започнем там в 12 часа. Благодаря ви.